A ver, buenos días a todos. Eh, pido disculpas a las personas que... Добър ден на всички. Извинявам се на онези, които трябваше да ни изчакат, защото сме... А, трябваше да нашето заседание на координаторите да продължи половин час, но продължихме малко повече. Сега започваме с дневния ред на първа точка Приемане на проект от дневния ред. Смятаме, че е прият. Второ, одобрение на протокола от заседанието от 27-28 януари. Ако нямате никакви възражения, смятаме, че е прият. На четвърто място съобщение на председателя. Нямам какво да кажа. И пета точка, минаваме към доклада на господин Кадек. Режим на внос в ЕСЕ на рибни продукти и продукти от аквакултура с оглед бъдещата реформа на общата политика в областта на рибарството. Господин Кадек представи един работен документ който е преведен вече на всички езици. И а, вътре има много важни, а, изложени много важни проблеми. И затова ще дам думата на господин Кадек, за да представи този документ. Имате думата, господин Кадек. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, както казахте, както каза председателката, става дума за работен документ, а не за проекто доклад. Неодавна получихте този работен документ и сега би трябва да обмениме мнения по него. Става дума за документ, който отразява моите проучвания и основните насоки, които ще залегнат в доклада. Очаквам още въпроси на въпросниците, които съм изпратил на различни заинтересовани страни. Днес бих искал да чуя вашите предложения, забележки, за да можем да допълниме различните аспекти на доклада. Това е работен документ, той казвам още веднъж и бих искал да чуя мнението на докладчиците в сянка и всички от тези, които искат да изложат своите становища. На едно първо заседание аз изложих своите виждания, а сега бих искал да се спра на основните проблеми, които трябва да залегнат в доклада, според мене поне. Мисля, че и надявам се, че всички сте прочели внимателно този работен документ. Нека ви припомна обаче основните аспекти. Първо контекста. Говори се за реформата на общата политика в областта на рибарството и аквакултурата. В, териториални води и извън териториалните води, но днеска да не забравяме, че освен пред производител, Европейския съюз е пазар голям пазар, който е по-голям от Япония и САЩ, пазар, който представлява е, сума от 55 милиарда евро и през последните години е, съдоволяването на собствени доставки е приминало от 57 на под, на под 40%, т.е. 60% е внос. Е, търгуваните видове, формите под които се предлагат, прясни, замразени, консерви, маринати, трябва всички тези форми трябва да бъдат взети предвид и техните количества, ако искаме да проведем една целесообразна реформа на политиката в областта на рибарството. Ние няма да успеем да е, задоволиме пазара с собствено производство, нито сега, нито в бъдеще. И разбира се, това е, будих загриженост у производителите и е, рибарите. И по-специално преработвателната промишленост, количествата, цените и така нататък. Основните въпроси няма да се спра на всички от тях, но ще спомена някои от тях. От тях първо казах, че производството в общността постоянно намалява, а търсенето се увеличава все по-малко и по-малко по-слаба е тарифната защита, митната защита но Европейския съюз не и е, е, е, отговорните лица в Европейския съюз не е, отчитат спецификите на този сектор. Това не са селскостопански продукти, имат своя специфика. И още нещо, макар това да буди известни спорове, според чутото, видяното, прочетеното, можем да предположиме, че е, рибните продукти и продуктите от аквакултурата могат да служат като разменна монета в известни е, търговски е, взаимоотношения преговори и ако това наистина стане, това може да има отрицателни последици върху рибарския сектор. Провеждат се преговори, многостранни, е, регионални, двустранни. Е, споменал съм някои от тези преговори с а, е, от, с андинските държави, държавите от Централна Америка, с държавите от Юго-Источна Азия, с държавите от АКТБ, както от двустранни е, споразумения, подписани с някои държави членки и текущите преговори с Канада. Тоест тези преговори будат известна загриженост у различните заинтересовани страни. Понякога има общност на интересите, понякога има противоречие между интересите на различните економически оператори. Производителите на а, брутни а, продукти от а, са загрижени от вноса на продукти с ниски цени, преработ... Е, преработвателната промишленост е, се е, е разтревожена от вноса на продукти на ниски стени, както и търговците, които се интересуват предимно от печалбата и от маржа за печалба. Второ. От друга страна, Европейския съюз не прилага достатъчно критерии и изисквания спрямо вноса на продукти, условията на труда или а, условията, при които са произведени тези продукти, спазване на екологичните норми и така нататък. Не, не до, тези проблеми не са залегнали в достатъчно развит вид в Зелената книга и за това този доклад трябва да подчертае пропуските в Зелената книга. Аз предлагам някои конкретни препоръки, които разбира се могат да бъдат допълнени, изменени. чрез различни е, изследвания, проучвания и проведени дискусии с различни заинтересовани страни. Първо, преговорите по продуктите на риболова и аквакултурата да бъдат прехвърлени от е, сектора в търговия, е, от е, сектора търговия към комисара, който отговори, отговаря за рибарството и морските дейности, да се изисква системат, систематични компенсации срещу преференциите отпуснати на трети страни, да не се допускат изключения, свързани с происхода на продуктите, страните на происход, да се е, прилагат митнически е, е, механизми с възможност за промяна в зависимост от нуждите, да се адаптират тарифните преференции, да се, поставят искания в връзка с третирането на РПП като чувствителни продукти с цел прилагането на швейцарската формула, категоричен отказ от поемането на ангажименти за многостранна секторна либерализация на тези продукти да има предварително прилагане на евентуалното споразумение споразумение относно субсидиите в сектора на рибарството в рамките на СТО, както и да има инструменти за защита на търговията в случай на дъмпинг, борба с недекларирани и нерегулиран риболов, е, изисквания за екомаркировка на рибните продукти и продукти на аквакултурата, преразглеждане е, на рамките на ревизираната 100, на стандартите за търговия и нарастване на контрола над всички видове продукти. Струва ми се, че има и още един елемент, е, на който трябва да наблегнем. Става дума за е, ветеринарните и фитосанитарните мерки и критерии или норми. Очаквам отговори на е, въпроси, които съм задал на компетентните власти и след това ще допълна доклада. Европейския съюз е, би трябвало да е, постави условия при сключване на споразумения е, с оглед спазване на условия на труда в страните с трети страни. Също времено трябва да преразгледаме достъпа до общи, общия пазар и мисля, че заключенията биха били е, следните. Трябва ли да се намаляват все още митата. Преференциалните преговори водат до либерализиране на пазара, т.е. този подход трябва да се преразгледа, трябва да се упражнява строг контрол над преференциите, за да може да се контролира и происхода на продуктите. Не може тези продукти да бъдат засегнати само в три реда в цялостната зелена книга. И ако искаме да запазиме сектора рибарство, отрасъла рибарство, как да, как да го направим? Това е въпрос, който е, трябва да бъде зададен. В никакъв случай не трябва а, сектора рибарство, отрасъла рибарство да, да стане заложник на политиката на либерализация. Това са някои от моите размисли по въпроса. Сега очаквам вашите реакции. Очаквам допълнения, препоръки по някои от въпросите, които засегнах. Благодаря ви, скъпи колеги. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря, господин Кадек. Госпожа Лейнерц. Благодаря. Искам първо да благодаря за този отличен работен документ – <clears throat> който представлява чудесна база за а, дискусия. А, в текста казвате, че 60% от търсенето в Европа на рибни продукти се покрива от внос. Бих искала да знам дали споразуменията за партньорство в областта на риболова са отчетени в този процент. Освен това, говорите за един друг проблем, който много добре познавам, търговията с продукти от аквакултура, с които се занимава комисаря по външна търговия и за, за когото те имат второстепенно значение. Мисля, че по-скоро комисарката, която отговаря за а, риболова и морското дело, би трябвало да отговаря за продуктите от аквакултура. Освен това, в а, когато в текста, който говорите за съвместимостта на споразуменията с международното морско право и различното законодателство, може ли да се включат някои аспекти на зачитането на човешките права? И в заключение ще кажа, че ние трябва да свикнем с вноса, но да приемем мерки, които да поощряват нашата собствена риболовна продукция. Господин Стивенсън. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на Ален Кадек много за много полезния работен документ. вие споменахте въпроса за здравеопазването и факта, че ние разчитаме на 60% внос за задоволяване на търсенето на рибни продукти. И винаги е, чуваме оплакването, че няма равен старт. Тоест, позволяваме по продукти с по-низки стандарти да влизат в Европейския съюз в сравнение с е, изискванията, които налагаме на нашите е, производители, особено в сектора на аквакултурите. Много пъти чуваме тук за панга с е, рибата, индустриалните е, риболовни стопанства и така нататък. Но, що се отнася до въпросите на здравето? Има проблеми, които нееднократно се поставят от е, производителите. А именно, Норвегия след много контрол е, одобрява конкретни е, медицински продукти, които се използват в рибните стопанства там. А там, знаете, че се отглежда в огромни количества сьомга. А ние все още продължаваме да анализираме и верифицираме тези продукти в е, Европа, т.е. да се отнема време. Сега, може би е, трябва да искаме някакво споразумение с Норвегия за взаимно произнаване, защото след като те са одобрили определен продукт, да можем ние да го използваме и обратно, тъй като в Норвегия се използват подобни продукти на широка нога и след това нашия пазар се наводнява с техни внос, техен внос, а нашите учени все още минават през много сложния процес да оценяват същия продукт. Би трябвало, надявам се, да помислиме и по този въпрос. Напълно съм съгласна с коментара ви за е, екомаркировката. И че не бива да допускаме неконтролирано разпространение на частните системи за сертификация. От е, Морския наблюдателен съвет е, направих една презентация не отдавна, в смисъл, че трябва да има маркировка, която да има доверието на обществеността. В момента тази организация започва да налага именно такава маркировка и тя ще придобие своето доверие като екомаркировка. Но съществуват и други маркировки, примерно рибата тон, която се повтаря, предлага в европейските магазини с картинката на Делфина – сега, безспорно не можем да минем през всички етикети и да кажем кои са удобрени или не. Но говорихме, че на вебсайта на организацията, която споменах, ще бъдат публикувани такива е, сведения за неверни маркировки, така че, тъй като много хора отварят този сайт, е, да могат е, да да правят справка. Но от друга страна това е вид изнудване търговско. А, по отношение на а, е, начините на риболовуване, има определен начин на риболовуване, който е, щади делфините, обаче а, има огромен проблем с избиването на младите акули, така че е, специално когато се предлага е, риба тон ловена по този начин, не би следвало да и се слага етикет, че е екомаркировка, защото всъщност те напълно заблуждават е, общественото мнение. Хората ще се извадат заключение, че тя се лови по един екосъобразен начин, което не е така. Така че трябва да подкрепим усилията на е, съвета по риболовство. Госпожа Лавин, благодаря. Благодаря и на господин Кадек за отличния документ. Той действително очертава едно измерение от политиката на рибарството, което, както казахте, не се разглежда достатъчно пълно в Зелената книга. И действително цифрите изложени тук са смайващи за размера на вноса и, и дела на пазара на рибарството. Ние сме много голям пазар, ние имаме огромно влияние върху цялата планета от гледна точка на рибарството. Затова въпросът е много важен. Трябва да видим какви изисквания налагаме на вноса и след това да преценим как това ще се отрази на съответно условията в, на, в света. Проследяемостта е много важна, да се спре незаконния риболов навсякъде по света е много важно. Това са за мен неща, които Европейския съюз трябва да сложи на първо място в дневния си ред. Но за мен нещо липсва. И съм съгласна с Шаремес по този въпрос. 20% е, от бюджета за рибарството е отделен за споразумения за риболов с трети страни. А, смятам, че тази тема е важна. Тоест, как е, се следи този е, процес, как, за какво се отделят тези пари? За производство там или за внос – не е безкрайен проблема, но все пак тук става дума и за субсидии. Спомена се въпроса, че ние трябва да се пазим от дъмпинга. Но в края на краищата, ако трябва да бъдем честни, ние определено субсидираме и то в много високо ниво нашата риболовна флота посредством подобни споразумения. Аз разговарях с рибопроизводители в Мавритания. И е доста ясно, че ние всъщност правиме дъмпинг на определени е, рибни продукти. А, примерно в Мавритания ни обясняваха, че се опитват да наложат контрол, за да не падат цените. Но в края на кращата европейските флоти е, риболовуват в този район, така както в свои води, после изнасят в Япония. Сега има механизми за международния е, пазар и ние трябва да сме наясно, че и ние не винаги спазваме е, критериите за справедлива търговия. Така че ние се опитваме да налагаме правила, които понякога и ние самите не спазваме. Трябва да бъдем наясно с това. Госпожа Доц, моля. Thank you. Uh... Благодаря. Благодаря за работния документ. Той е много важен. Искам да помоля комисията за малко търпение. Според мен документът е толкова важен, че трябва да дискутираме реалните условия, в които работят нашите рибари в момента. Аз разговарям с много представители в Северна Ирландия и в Великобритания. И един от основните проблеми, който е изключително важен за тях последните месеци, е, е увеличаването на цената на горивата. Преди 20 месеца този проблем е, бе малко е, туширан поради стабилността на цените. Но сега с економическата криза вече нещата не стоят така. И ситуацията е много сериозна за нашите рибари в момента. Освен това, като се има предвид, че 60% от продуктите, които ние използваме в Европа са от внос, можем да кажем, че ситуацията е много опасна. Тоест, е, какво се случва с бъдещето на рибарите? Господин Кадек е много прав когато ни поставя предизвикателствата и иска е, да, да се търсят мерки за запазване на средектора в Европа като цяло. А като се има предвид какви са условията в момента, смятам, че това далеч не е сигурно, че ще стане. Е, вноса, така ми казват много рибари, се отразява изключително е, драматично и то дългосрочно върху индустрията. Комисията трябва да е напълно е, сигурна какви е, стъпки ще предприеме, така че да намали трудностите, с които се сблъскват в момента риварите. А, освен това, ние трябва да търсим не само да защитим индустрията си от гледна точка на всички проблеми, с които се сблъскват те, но също така трябва да търсиме и мерки да я разширяваме, като се има предвид а, и тази цифра, която се цитира за вноса. Също в документа не се коментира, но се споменаха стандартите за производство и за здра... и здравни стандарти. Това е изключително важно. Абсолютно важно е да имаме равен старт за нашите рибари. Това е изключително важно. В комисията по земеделие също споменах това. Имаме сега проблема с бразилското говеждо. И предлагам комисията днес е, да, да постави, да е наясно въпроса, че проблема с рибата е същия. Да се търси защита срещу внос на рибни продукти, които не са произведени по същите стандарти, които искаме ние от нашите рибари. Безопасността на храната е изключително важен проблем и той трябва да стои пред рибната индустрия. И ми се струва, че този въпрос трябва да залегне в основата на доклада. Благодаря, господин Ферейра. Президент, eu penso que o documento de trabalho lista... Благодаря. има цяла поредица въпроси, които се отнасят до тази тема и смятам, че работният документ е много добър, защото повдига по-важните от тях трябва да имаме една дълга дискусия, за да видим какви са възможните решения на тези проблеми. Смятам, че можем да започнем да работим още от сега по доклада, където вече са идентифицирани доста подробно и правилно подремите, но сега се нуждаем от ясни насоки и категорични решения. Аз знам какви безпокойства буди либерализацията на търговията, за това не е достатъчно само да констатираме проблемите, които будят безпокойство, а да намерим и решение. Защото не може да продължава либерализацията по начина, по който се е, прави до сега. Е, това е отбелязано от е, докладчика както и въпроси като правилата за происход, проследяването или е, въздействието на различни споразумения, които са договорени. И в много често при споразуменията си с Израел, с Марокко не са отчетени тези аспекти. И е, като знаем какви са последиците от либерализацията, по начина по който се води, трябва да си дадем сметка, че е необходимо ясно да отхвърлим този вид либерализация и да я обвържим с редица задължителни правила. Освен това, в доклада са подчертани противоречивите интереси на различни оператори в сектора. И пред този конфликт на интереси ние трябва все пак да вземем категорична позиция. Не можем да бъдем неутрални. И смятам, че е необходимо да защищаваме най-вече интересите на производителите, което днес означава да малко да пренебрегнем интересите на а, дистрибуторските фирми, особено големите дистрибуторски фирми. Трябва да имаме една ясна политическа позиция по конфликта на интересите, както казвам, да защищаваме интересите предимно на производителите. Освен това съм убеден, че има възможност да заявим, че е възможно и че е необходимо да се е, промени тази тенденция на доставки в Европейския съюз, т.е. да намалим зависимостта на Европейския съюз от внос. Колегите тук повдигнаха други проблеми, като сертифицирането, системите за сертифициране, тези, които са частни, които не, не са достатъчно надежни. Господин Кадек заяви, че не можем да жертваме риболова в Европа на ултара на свободната търговия. Мисля, че това е много важна идея, но трябва да се вземат и конкретни мерки, да бъдат предложено в, в доклада конкретни мерки, които да гарантират, че няма жертваме риболова на отара на свободната търговия. Това е една ключова идея, която докладчика много добре е обобщил. Важно е тази идея да бъде съпроводена от конкретни мерки. Господин Мила. Милан. Bene. Sí. No, no, es que el señor Gorbache quería eh, hablar también. Eh, es señor Milán el que yo he dicho. Allora, Искам аз също да поздравя господин Кадек за всички въпроси, които е включил в доклада. Смятам, че комисията правилно предложи по собствена инициатива този доклад, който е много важен за последващата дискусия за реформата на общата политика в областта на рибното стопанство и стратегията за производство на продукти от таква култура. И нямам никакви по-специални възражения. То, какво представлява европейския риболов? рибното стопанство в Европа. Какво точно ловим в нашите морета и какво е рибното стопанство, което ловим в нашите морета, което произвеждаме, което преработват нашите предприятия. Тук а, а, зависи как ще подходим. Има два различни подхода. Първото е производството, а, улова и другото е промишлената дейност, а, търговските аспекти. И а, по отношение на втората, риболова зависи почти а, в голямата си степен от износ. Аз съм убеден, че основното противоречие на този разширяващ се пазар с увеличаващо се търсене а, налага да се реши проблема с местното производство. А, ние знаем, че на европейското производство не може да конкурира в носа и това е много голямо противоречие, което се дължи на една грешна политика. Смятам, че националните политики и европейската политика са грешни, защото няма друго място на света, където да има толкова сил, тър, голямо търсене и толкова малко местно производство. И това трябва да залегне в доклада проблема за кон, конкурентността, която беше направо е, погубена. Е, и ако е, смятам, че потока внос трябва да бъде свързан, да бъде съпоставим с производството в Европа. Е, това е един ключов въпрос, който както има три основни неща в доклада. Производството, проследяването и връзките с потребителите. Но изборът в доклада е да се разглежда първо улова, производството, рибарството и на последно място интересите на търговията, на дистрибуторската мрежа. Това в рамките на европейската инфраструктура. Проследяване, връзки с потребителите. Всичко това е залегнало в доклада. Аз искам да предложа някои неща на КАДЕК е, на това заседание, което той да може да включи. В, в рамките на този размисъл ние сме един пазар с 12 милиона тона половината от нашето потребление идва от аквакултура. култура което означава, че трябва да, да има или една политика, която да се върти около морския риболов, или една политика, която да се занимава с аквакултурата. Не може да се прилага един и същи подход към двете. Както от гледна точка на економическите цикли и е, отношението внос и износ. Примерно при вноса на сьомга, сьомга се произвежда в Европа и се из, изнася. Тоест, ние не само внасяме, изнасяме. Трябва много точно да знаем за какво става въпрос, защото политиката не е една и съща. В първия случай и мисля, че това трябва да се координира в парламента. Става въпрос за производството на аквакултура. необходимо е да се типизират продуктите от аквакултура в Европа, за да се изгради една политика по отношение за маркетинг и връзка потребителите. И след това да се а, определи какво точно представлява политиката в областта на, а, рибо, а, на рибното стопанство, а, както сме правили по отношение на местните продукти. Да се знае какви са характеристиките на рибните продукти, европейските рибни продукти и бих наблегнал на политиката по отношение на потребителите. В областта на рибното стопанство, според мен, няма политика по отношение на потребителите. В рамките на ОСП има регламенти, вече е правила, поведение, които ориентират потребителите, а в областта на римското стопанство ние никога не сме изграждали подобна стратегия, адресирана към потребителите. И това е, ще, е, и, и ще бъде изключително важно, защото в крайна сметка искаме, не искаме, потребителите ще е, решат дали този пазар, дали тази дейност ще просперира. И тук ще повторя нещо. Трябва в Генерална дирекция е, рибно стопанство да има, да се предвиди нещо като обсерватория, като пункт за наблюдение на този пазар. А, имаше тези мерки могат да се включат в доклада на госпожа Петреус или в доклада за реформата на общата политика в областта на римното стопанство говорим за двете страни на медала, необходимо е да се определи рамката, да знаем за какво а, говорим. Да, първо, искаме в Европа е, политиката в областта на рибното стопанство да а, бъде също толкова важна, колкото общата селско-стопанска политика, да получи същия ранг. е, е и това е изключително важно за нейното развитие. Apuntados y cierro la lista. Chic, Andrés Barea, Haglund y Patrao Neves y yo misma. ¿Alguien más quiere? Porque si no ya cierro la lista. Señor Grobachik. Господин Гробачек. Благодаря ви, госпожо председател. И слушах казаното от колегите и на практика съм съгласен с всичко казано до тук. Работният документ е наистина от огромно значение и благодаря на господин Кадек за извършената работа. Това е един документ от огромно значение за всички нас, но бих искал да наблегна на следното. Тук са залегнали тези си, тези си, които ще послужат са като основа за една бъдеща външна политика в областта на рибните продукти и продуктите от аквакултурата. Тези, тези си, разбира се, ще бъдат много полезни, но този документ по някакъв начин трябва да бъде да, да влезе и да залегне в цялостната обща а, политика по рибно стопанство този документ трябва всъщност да бъде включен в Зелената книга, за да може да, поста, да се постави акцента върху вноса в Европейския съюз. Защото само ако предприемеме защитни мерки, ще можем да се бориме с дъмпинга. Дъмпинг, който се организира от други страни. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал да благодаря на господин Кадек. И мисля, че всички преждеговорищи подчертаха, че става дума за един отличен документ по един въпрос от основно значение. Вноса и проблемите, които проистичат от вноса има много хоризонтални проблеми, развитие, търговия. Става дума за една, едно много сложно съчетание от различни елементи. Вие наблегнахте на проблема на пазарите и това е от огромно значение. От самото начало на реформата се споменава, че трябва да създадем единен пазар, трябва да избегнем спадане на, цена, на цените, трябва да защитим нашите продукти. Също времено обаче е необходим глобален пазар и мисля, че всъщност съвносните споразуменията за внос трябва да бъдат обект на подробно проучване от страна на нашата комисия, защото те имат последици върху економиката, заетостта и развитието като цяло. А, наблягате на начина по който трябва да се оцени влиянието и последиците на, всеки, на всяко споразумение. Но във всяко споразумение има и специфични елементи – за търговията, развитието, заетостта. Тези специфични елементи, залегнали във всяко споразумение, трябва да бъдат разгледани в подробност от нашата комисия, за да можем да защитим интересите на нашите рибари. Благодаря, господин Хагун. Благодаря. Благодаря на господин Кадек за отличния доклад. И Искам също да ви се извиня, че закъснях малко, идвам от Финландия днес сутринта. Причината, по която дойдох днес, а не вчера, е, че вчера бях на риболов е, през зимата. Не знам е, дали някой от вас е, е бил на подобна операция. Два метра са вълните, но хората продължават да риболобуват. Това си е важно занятие през зимата. А, също има проблеми и с леда. Трябва да се правят огромни дупки в леда. За това е необходимо и да внасяме понякога риба. Докладът, според мен е много важен. Както казах, отлично свършена работа от господин Кадек. Имам няколко коментара. Първо, аз също съм а, за това да имаме възможност да ползваме рибни продукти. Е, вчера точно това и направих, след като ловувах. Е, веднага сготвих рибата и това беше най-вкусното нещо, което съм е ял. В такъв смисъл за производителите и за потребителите е много важно да имат е, риба произведена на място, а не опакована, замразена, носена от някъде. Затова за мен основна цел е да сведем до минимум или да се отървем от вноса. Е, това не е възможно, все пак трябва да мислим как да действаме в тази посока. Еко-маркировката е също нещо, което е много важно, добре е коментирано, важен момент е. И друго, което според мен е важно и сме споменавали до сега, е, е проблемите с е, споразуменията за риболов с трети страни защото според мен по, от политическа гледна точка те не са устойчиви. Трябва, трябва да можем да с чисто съзнание, да чиста съвест да внасяме риба в бъдеще. Тук доста хора коментираха, че непрекъснато ние повдигаме въпроса за кормораните и моржовете. Uh, и чайките също. Uh, сега в Финландия се коментира много uh, този въпрос. Ние консумираме много риба, но вече сме принудени да внасяме, защото кормораните изяждат огромна част от нашите запаси. Трябва нещо да се направи по въпрос. И като цяло смятам, че трябва да се търсят удачни схеми за екомаркировка. Е, хората искат да консумират риба, която да знаят откъде е внесена, откъде идва но ние трябва да търсим и добър баланс между споразуменията за риболовство и политическата воля на парламента. Това е един много важен баланс, който трябва да потърсим. Мисля, че обаче няма много време да коментирам. Отново благодаря за много балансирания доклад. Благодаря. Искам да поздравя Еленка Дек за този документ. Това е един доклад по собствена инициатива на изключително важна тема. А винаги тук сме говорили за конкретни въпроси. И смятам, че малко сме закъснели с тази инициатива. Въпреки това се радвам за ориентацията, насоките, които се взима който взима документа и факта, че са включени такива консенсусни идеи за нашата комисия. Нали, е, изслушахме всички изказвания, виждам, те показват, че има широк консенсус в това отношение. Господин Каздек е включил много консенсусни аспекти, по които трябва да продължим работа, за да допълним с различни аспекти. Съществените въпроси са много важни за консенсуса в нашата комисия. Един аспект, който искам да подчертая, е, че в последната част господин Кадек дава конкретни предложения. Има консенсус по основните насоки, но сега трябва да видим по какъв начин ще приложим тези консенсусни принципи. Това е всъщност ни остава. По отношение на тези аспекти, съм, искам да кажа, че съм особено доволна от споменаването на чувствителните продукти, когато говорим за РППА. Е, тук искам да отворя една скова, Съгласна съм с е, тези, които вече говориха. Не искам да повтарям техните изказвания. Подписвам се под всичко, което те казаха. Но искам да повдигна въпроса за РППА като чувствителни продукти. Това не са само търговски стоки, като другите. Те имат своя специфика, която трябва да бъде призната. И, и искам също така да се спра на а, е, един въпрос, който сяга всички потребителски стоки. Трябва да се вземе е едно решение да се знае, когато се говори за РПП, че те не са само стоки, а имат своя специфика, която трябва да се отчита. Друг аспект, който искам да подчертая, е свързан с потребността да се прехвърлят компетенциите за преговорите по РППА от комисара по търговията към комисара по риболов и морско дело. За мен не, ви... не съм мислила, мислила, че е важно и смятам, че не е възможно да се прехвърлят тези правомощия от комисаря по международната търговия към комисара по рибно е, стопанство, защото ще се променят и а, е, с, други аспекти на тяхната работа. Просто смятам, че комисаря по международната търговия трябва да работи в тясно сътрудничество с е, комисаря по рибно стопанство и морско дело, както се прави, както сътрудничат и други комисари с близки ресори. И още нещо, което исках да спомена. Господин Кадек е, говори за е, вноса на РППА. Този проблем трябва да се анализира под е, два аспекта по-тесен и по-широк. Е, мисля, че Комисията по рибно стопанство трябва да разглежда за всеки случай по-отделно различните споразумения, които са подписани с трети страни за внос, но а, мисля, че си струваше да се направи този работен документ, този доклад, за да имаме един по-широк поглед за различните режими на внос. Защото когато говорим за а, риболов, рибно стопанство, трябва да, да не забравяме как става в Комисията по селското панство, примерно за внос на местни продукти. Трябва да се опитаме е, Европейския парламент да а, изгради една по-широка политика по отношение на всички вносни продукти, за да има проследяване, да се избегне нелоялната конкуренция да се търсят добри условия на производство, спазване на всички норми, които налагаме на нашите производители. Тези норми се отнасят не само до РППА, продукти от риболов и аквакултура, но всички селско-стопански продукти. И за това мисля, че ако имаме една по-широка политика за всички а, продукти, това ще ни позволи да защитим рибните. Е, господин Патра. И ме gustaría hacer hincapié en dos o tres puntos. И аз искам да поздравя господин Кадек за доклада. Искам да очертая няколко момента. Става дума за конкретни предложения за споразумение за продуктите от аквакултура и рибни продукти. Мисля, че е много важно. И е, смятам, че ще може да се постигне споразумение. Това е отлично. Когато става дума за тарифите, за риболов, е, сега има различни случаи в Европа. Германия, например, разчита изцяло на внос. А, така че тарифите трябва да бъдат адекватни. И помня, че господин Лами коментираше, когато беше тук, е, заедно с представители от Европейската комисия, е, винаги е проблем с, с тарифите за рибата. Тон, знаете, 70% са предмет на на определени субсидии. Знаете обаче, че в Тайланд имаше проблеми политиката в никакъв случай не допринася нашата за развитието на техните региони. Но знаете, че в Тайланд там има огромни мултинационални компании. Господин Лами сега вече призна, че не става дума само да се пазят работни места в Тайланд, а да се мисли за политиката за развитие. Сега има проблеми с Папуа Нова Гвинея. Във всички случаи нашата политика не създава достатъчно балансирано развитие. Някои приоритети се работи по тях. Сега ние имаме своите основания за това, но ние развиваме своята индустрия за сметка на трети страни. И за това трябва да мислиме, когато се сключват споразуменията, да, да имаме предвид и коментарите на господин Олами. Във всички случаи, според мен, в нашата комисия трябва да се говорят тези неща в голяма дълбочина и да сега и да мислим и как точно представяме нещата сега. Господин Лами има много лесно да критикува, но много често ние подобни изказвания не отчитат какъв е ефекта върху политиката им включително. Не, че искам да критикувам конкретно господин Лами. Сега, една друга тема, Световната търговска организация. Субсидиите е, това е тема, която се дискутира в момента, включително и в нашия сектор. Това е тема, която според мен и трябва да се дискутира. Аз съм последният човек, който застава зад е, субсидиите, но в края на краищата ние трябва да заставаме зад е, важните неща, т.е. инвестициите. Всички искаме да прекратим субсидиите. Аз съм първата, която ще се съгласи с това. Но тогава трябва да има и свобода за инвестиции в Европа. Е Маркировката, много съгласна съм и аз работих много по този въпрос и мисля, че комисията изпълни исканията, които ние поставихме не само в другите споразумения за търговия, но и в споразуменията за рибарство. Не мога да кажа, че 100% споделям коментарите направени тук. Para que le cuenten a Общата организация на пазара. Earth Island, estoy de acuerdo con usted, pero vamos, eh, de santas tienen lo justo. Por tanto, a lo mejor es verdad que la, que la, que la Comisión Europea debería tomar cartas sobre el asunto. Не, съгласна съм, че не винаги политиката ни дава равен старт, но смятам, че Европейската комисия а, трябва да внимава нашите цели, а, и дейността да е в съответствие с съответните законови разпоредби. Сега давам думата на представителя на Генерална дирекция Търговия. Надявам се, че не сте засегнати от е, критиката ми, но се надявам да не защитавате само господин Лами, а да защитите и себе си по темата, по която засегна господин Кадек. No, I think now I have the microphone. So thank you very much. Uh, Благодаря ви, госпожо председател, за това, че ми дадахте думата. Благодаря на господин Кадек за много интересния работен документ, който е изработил. Преди заседанието го обсъдихме и господин Кадек каза, че това не е проект от доклада, всъщност е работен документ, който така нахвърля някои размисли и реакции на различните заинтересовани страни. Наистина този документ събужда някои интересни раз, размишления в Генерална дирекция търговия. Аз взимам думата тук от името на Генерална дирекция търговия. Предполагам, че колегите от Генерална дирекция а, риболов и морски, морско дело имат други така виждания по нещата. А, вие изтъквате вашата загриженост относно отговорността на комисията и че е нашата и ние анализирахме подробно вашите препоръки, свързани с търговската политика и по какъв начин тези продукти трябва да се разглеждат в цялостната търговска политика. Госпожо председател, имаме едно писмено документа и аз трябва да го прочета за 5 или 6 минути, ако сте съгласна. Това е всъщност общата риболовна политика. Можете да го... Имате 5 минути, за да го изчетете но просто не мога да разбера защо не можете да отговорите на въпросите, които ви бяха зададени. Ако имате политическа а, поръчение да прочетете този текст, прочетете го, но аз мятам, че това не е коректно отношение. Сега, ако са ви го наредили, направете го, но имате 5 минути да го прочетете, но това е. Yes, actually, this statement... Благодаря. Всъщност е, в това изказване се отговаря на голяма част от въпросите и коментарите повдигнати от докладчика и от изказалите се депутати. Е Генералната дирекция търговия по време на дебата за роля на сектора по рибарството в е, е, политиката за търговия трябва да се обръща внимание, че там действат много фактори, като например реформата на общата политика по рибарство, международните отношения за търговия и въпроси на развитието. За това се счита, че е много важно трябва да се отчитат някои основни елементи от този дебат по отношение на търговията. Първо, общата търговска политика е основна политика на Европейския съюз и комисията отговаря за приноса на Европейския съюз за хармонично развитие на търговията, забраняване на рестрикциите и намаляване на е, митническите и други бариери, така както се коментира и в договор от Лисабон и предходните договори. Договора предвижда общата търговска политика да бъде извършвана в, разпоред, в съответствие с целите на Европейския съюз и с цел да се запазват интересите, международните търговски интереси на Европейския съюз, трябва да се отчитат ред съображения – а, първо нашите отговорности към европейските страни. А, член 24 от споразумението за тарифи се предвижда, че е, ограничителни разпоредби за търговията трябва да бъдат елиминирани или съществено намалени на съответните европейски територии. с нашите преференциални споразумения ние имаме за цел да постигнем балансирано намаляване на тарифите в съответните сектори, но това не означава автоматично да бъдат премахнати всички тарифи. А, целта да се премахнат продукционистичните тарифи не е непосредствена и не е основна цел на политиката за търговия. Е, Генерална дирекция търговия отговаря за последователността на политиката за търговия във всички сектори, което означава да има последователност и в е, споразуменията за търговия двустранни и многостранни, отчитане на интересите на сектора и подготвянето на нашите позиции. Прехвърлянето на отговорностите от индивидуалните сектори на комисията ще е, наруши този баланс. Комисията не действа сама. Общата политика по търговия се е, е, провежда в съответствие и с външната политика на Европейския съюз и с вътрешната политика. Затова ние работим в сътрудничество с е, всички политики, кои, е, с всички генерални дирекции, които имат отношение към тази политика. Освен това, страните членки са тези, които дават насоките за, за преговори на комисията и по време на преговорите – Комисията уведомява и съвета, и парламента в подробности за входа им. Ние по силата на Лисабонския договор имаме за цел да засилим взаимоотношенията си с Европейския парламент. А, има различни аспекти в зависимост от различните продукти, за които става дума по време, в, в, в търговските споразумения. Не трябва да забравяме, че тези разлики се създават от кръга преговори Уругвай. Преди това имаше твърде много изключения от общата споразумение за тарифи и така се създаваха много изкривявания на световния пазар. Тогава се реши селско-стопанските стоки да бъдат разглеждани отделно и за това се сключи ново споразумение за селско-стопански стоки. А, по същия начин се подхожда и в нашата политика селско-стопанските стоки се разглеждат отделно. По тази причина Генерална дирекция търговия има водеща отговорност при преговорите за риболовните продукти. в контекста на реформата на политиката по рибарство, сега е добре, много добра възможност Европейския парламент да започне дискусията за преразглеждане и на системата на тарифите за да може политиката по рибарство да бъде достатъчно устойчива и жизнена, без да се налагат тарифи и протекционистични марки, които така или иначе в бъдеще ще бъдат намалявани. Службите на комисията а, направиха всички усилия да отговарят на докладчика по време на изготвянето на неговия документ – и се надяваме, че и нашите отношения с вашата комисия ще продължат да се развиват в същия дух. Благодаря. Господин Рамбо от Генерална дирекция Ребарство и морско дело. Благодаря, госпожо председател. Искам да ви успокоя. Аз няма да чета декларации. Ще бъда кратък. Е, говоря от главна дирекция морско дело, ще видите, че ние имаме по-диференциран подход. Говоря, както казах, само от дирекция Рибно стопанско и морско дело. Доклада има големи предимства. Първото, че е изключително пълен и подробен и включва всички съставки и всички аспекти, свързани с рибното стопанство и търговията с рибни продукти. И второ, нещо, което буди симпатия, има и ясни и ангажирани насоки по отношение на практиката и търговията с рибни продукти и продукти от таква култура. От гледна точка на общата политика в областта на рибното стопанство, докладът е добре дошъл защото наистина идва в момента, когато общата политика в областта на рибното стопанство и общата организация на пазара се преразглеждат. Искам да се спра на четири съществени елемента, включени в доклада и споменати тази сутрин. Първото, първият са търговските инструменти. Трябва всички да осъзнаем, че точно тези инструменти регулират вноса от трети страни и ние все още съществуваме благодарение на общата тарифна и митническа политика. За сега все още имаме възможности за суспендиране и тарифни квоти. Второ, често се споменават други инструменти, като например ветеринарно-санитарния контрол. Да, знам, че много се говори за санитарен контрол и извън парламента. Ние имаме една система за защита на здравето на потребителите, която според мен е една от най-съвършените в света. Затова не трябва да я поставяме под въпрос, а по-скоро ако се наложи да засилим контрола върху вносните продукти. Не смятам, че системата трябва да се преразглежда. Друга важна форма на контрол върху вносните продукти е включена в регламента за незаконния риболов. Революционна е системата за сертифициране на рибни продукти, не е от аквакултура, на рибни продукти – които се, е, могат да бъдат внасени само ако са спазени всички правила за съхранение. Трето, проследяването. Очевидно е, че е, това е от съществено значение, ако искаме добре да информираме потребителя, за да може той да има доверие в информацията, която получава от гледна точка на законодателство за новия регламент за контрола въвежда определена система, която в момента се съпровожда с мерки за прилагане вече и смятам, че тя ще даде редица гаранции, включително и за вносни продукти. И последно, госпожо председател, както и вие самата припомнихте, се отнася до етикетирането и екомаркировката. Аз лично няма да говоря за екомаркировка, защото мисля, че това ще бъде най-ва... Защото най-важната глава от реформата ще бъде информацията на потребителя на рибни продукти и продукти от аквакултура. В момента имаме правила, които въвеждат задължителни елементи при етикетирането, но те не са достатъчни за информиране на потребителя, както и на партньорите по цялата хранителна верига. Тези правила трябва да се преразгледат, като ние възнамеряваме да обхванем с тях и доброволната информация, която може да съпътства рибните продукти и продуктите от аквакултура, а именно съображения свързани с щадене на околната среда и гарантиране на устойчив риболов. Ще се опитаме да имаме възможно най-широко поле на действие, за да може да включим в следващите години всякакви твърдения и информации, свързани с рибностопанство и аквакултури, които да гарантират едно подробно осведомяване на потребителите. Обещах ви да бъда кратък, госпожо председател. Мисля, че а, мога само да добавя, че сме на ваше разположение и, и една подробност. Дали внос, вносът обхваща производството улова на общностни кораби в рамките на споразумения за риболов, не защото те са, е, това се води улов в рамките на Европейския съюз и на общността. Това, този улов е 10% не от общите доставки, а 10% от доставките в Европейския съюз. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви и господин Кадек за да направя едно заключение. Благодаря ви, госпожо председател. Първо благодаря, скъпи колеги, за това, че допринесахте към обсъждането и обмена на мнение по работния документ. Мисля, че благодарение на вашия е, принос и предложения ще мога да изработя един документ, който да отговаря по-цялостно на вашите въжделения. Няма да навлизам в подробности, но ще се спра на някои от е, казани, някои, някои от аспектите, включително е, вноса. Що се отнася до клаузата за защита на човешките права, разбира се, трябва да се е, набляга на това. Стивен ти е, спомена продуктите на аквакултурата. Мисля, че колегата Милана работи по този аспект и ще наблегне предимно на норвежките продукти, но при всички случаи трябва да има еднакви ветеринарни и санитарни норми за всички продукти, независимо дали са произведени в Европейския съюз или извън. общностните, вътрешния вътрешното производство е производство на улов, който е извършен в Европейския съюз или от кораби и в рамките на квотите по споразуменията с трети страни. Що се отнася до европейския етикет или екоетиктирането, трябва, това е нещо много важно и трябва да избегнем така наречените частни етикети или сертификати. Изабела зададе някои доста специфични технически въпроси. Аз ще отговоря по-късно на тези въпроси, защото те са много точни, е, прецизни технически и също времено много интересни, но искам да ги проуча малко по-добре. Госпожа Доц спомена своята загриженост и също времено и е, проблеми свързани с санитарните норми, проблемите свързани с горивата. Това е един много важен проблем, но малко в страни от това, което обсъждаме в момента. Колегата Ферера се заяви, че се противопоставя на либерализирането. Това не ни очудва. Аз казах същото и в увода, и в заключението и по този начин исках да, да провокирам вашите реакции. Наистина трябва да упражняваме по-широк контрол. Вярно е, че има конфликт на интереси и трябва да отчитаме различните интереси, защото в крайна сметка те обославят е, различните препоръки. Скъпи Милана, ти спомена а, продуктите, произведени в общността, както и а, идентифицирането на производството на Европейския съюз. Знам, че ще допринесеш към разглеждането на този проблем в писмен вид. И така, че всеки, всеки който иска да напише нещо по въпроса, е, е може да го направи. Колегата Комарчек каза, че трябва да се опитаме да интегрираме този документ в Зелената книга. Не знам как бихме могли да го направим, но ще се опитаме наистина. Колегата Варя каза, че е много сложна тема. Да, наистина, защото става дума за пазари, става дума за единния пазар който беше и целта, и последиците от споразум, споразуменията за внос върху е, рибарството и развитието на отрасала. С е, голямо удоволствие отбелязах, че колегата Елвин е, е, е ловила риба този е, викенд в е, ледените води, не, в, с дупка в леда в Ирландия. Естествено, най, най, е, най, най-хубавата е риба е прясната риба. Къде по-прясна риба от тази уловена в, е, е сред ледовете? колкото до етикетите, мисля, че всички наблегнахте на това и има единодушие. А, Мария, а, каза, че добрите намерения не са достатъчни, а трябва да се предприемат конкретни мерки. Мисля, че всички сме съгласни с това. А, не всички, обаче сме а, единодушни дали, кой трябва да отговаря, дали комисаря по а, риболова или комисаря по търговията. Тук има известни раз, разногласия. Трябва да видиме. Паскал ми се си е така се защитил добре, взел е предпазни мерки. Сега не искам да, коме, да коментирам направеното от него. Кармен изрази известни резерви относно еко е, етиктирането и инвестициите в е, тази област. бих искал да благодаря на Генерална дирекция търговия за обмена на мнения, които се, обмена на мнение, който се състоя преди изработването на работния е, документ и за информациите, които ми предоставиха. И аз, както и председателката, съм малко а, е, така очуден от това, че вместо да получиме отговори, ни бе изчетен един предварително подготвен текст Вярно, че Лисабонския договор не е само прочит на различните членове. Лисабонския договор е, е по-балансирани взаимоотношения между парламента и комисията. Така че вместо е, да си противоречим, по-добре е да повтаряме и да преповтаряме, както бе казал един гръцки философ, т.е ние трябва да повтаряме и да преповтаряме, че Лисабонския договор това означава по-балансирани отношения между Комисията и Европейския парламент. Бих искал да благодаря и на генерална дирекция е, Морско дело за подкрепата, изказването. Е, естествено, имам някои е, бележки по търговските инструменти. разговаряхме с годин Милата за контрола по продуктите от аквакултурата. Такъв контрол вече съществува, но би било целесообразно да се увеличи броя на контрола, да се провеждат целенасочени проверки както и да се контролира незаконния улов и да има проследяване на целият цикъл и да се работи по екоетектирането. Благодаря ви за този обмен на мнение. Очаквам вашите писмени препоръки, за да допълна е, доклада. Благодаря, госпожо председател, за това, че е, ми дадахте думата и благодаря на всички колеги, представители на различните групи. Благодаря, господин е, Кадек за този много интересен е, дебат. Благодаря господин е, Соми от Генерална дирекция Търговия и Разбира се, моите критики не, не, не бяха отправени лично към вас. просто държа да... Не, не, ние не сме тук за да критикуваме отделните служители, е, ние просто кри- кри- критикуваме е, ръководството на комисията, която, които не искат да е, помислят или да отговорят и дават нареждания на своите подчинения. Сега продължаваме при затворени врата. Депутатите, секретарята, секретарите на политическите групи на комисията. Нека да останат. Бих помолила останалите е,